с едноминутните изказвания и сега минаваме към обясненията а, е, на а, е, вота. Госпожа Харкин е първата. Благодаря, госпожа председател. Аз приветствам създаването на фонда за стратегически инвестиции и много се надявам, че през следващите години фондът ще допринесе за едно по-добро развитие. е декември всъщност стана ясна инициативата за създаването на фонда и Европейският парламент започна да работи по тази тема. Опитахме се да свържем нещата с Хоризонта 2020 и с механизмите механизма за свързване на Европа. Много се надявам, че Ирландия също ще е, е, е участва в е, редица проекти, които са свързани също с е, инвестиции и че ще получи подкрепа от този фонд. Ние имаме център за бизнес, който ръководи е, редица от проектите. Е, и е, този център е нещо, което хората харесват и смятат, че той е от полза за тях. Благодаря, господин Здеховски. Благодаря, госпожо председател. Много е късно, да. Но нека все пак да искам все пак да, да кажа, че това предложение беше наистина един голям успех. Това е не, не само важно за Европейския парламент. Беше време Европа да реагира. Бих искал да благодаря на комисията Юнкер за тази инициатива. Сигурен съм, че този фонд ще бъде е, много е, от полза не само на отделните бенефициенти, но ще е, бъде от е, е така голяма добавена стойност стойност на целия Европейския съюз. Обаче трябва да привлечеме е, по-активно частния сектор и очаквам предложенията на господин Юнкер. И приятна вечер на всички вас. talouden ohjausjärjestelmän uudelleen tarkastelu, ja haasteet ja edustaja Hart. Относно Новите предизвикателства, госпожа Харкин. Благодаря, аз гласувах за този доклад, защото подкрепям идеята, че гъвкавостта в пакта за стабилност и растеж трябва да води Европейската комисия. В този контекст за мен беше удоволствие да прочета първоначалното съобщение на комисията за гъвкавостта. Аз и някои ирландски колеги сме единствените в този парламент, които а, желая да накарат хората в Ирландия да гласуват за пакта на последния референдум. Е, гъвкавостта трябва да бъде поставена на челно място. Подкрепям идеята, залегнала в доклада, че Европейската комисия трябва да изясни къде точно се прилага тази гъвкавост. Нуждаем се от яснота и прогнозируемост. Благодаря ви, господин Бао. Джо е следващия. Господин Балчо. Госпожо председател, благодаря ви. През октомври 2008 година господин Саркози, френският президент, предложи е, ново економическо управление в Европа. Е, и е, след това името се промени, започна да се говори за економическо управление, е, тъй като очевидно не ставаше дума за това да се създаде някаква е, е, суперструктура от държавен тип. Очевидно трябва да се обсъдят бюджетните параметри в парламентите и трябва да се поканят комисарите да посетят националните парламенти, за да видят на място какво се случва точно с националните бюджети. Ето това е, е в крайна сметка нещо в дух на демокрация и затова аз не подкрепих този доклад. Господин Меникин е следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Аз гласувах за доклада на моята колежка Първаш Берес. Виждаме какво се случва в Гърция. От 2009 до 2011 година е, преживяхме е, подобни неща и в моята е, страна. И все още не сме преодоляли кризата. И сега в Латвия все още се чувстват последствията от кризата. До 10% бяха намалени заплатите Гръцкият народ не заслужава е, такова отношение. Трябва да намерим някакъв компромис, трябва да намерим път, за да помогнем на е, гръцките граждани. И затова подкрепям е, доклада на Перван Шабере, защото той предлага начин за откриване на компромиси. Това приключваме